Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle... Госпожи и господа, поздравявам ви много сърдечно. Виждам, че сме многобройни. А, толкова дълга е опашката отпред пред залата, че нямахме възможност да пуснем всички. И така, давам думата веднага на колегата Бютиков по неговата тема Благодаря ви, господин председател. Аз съм сигурен, че най-малкото в смислите си колегите са сред нас, независимо от това, че не са в залата. Софи Интвелт от АОДЕ е докладчик. Водещата комисия е Комисията за економически и парични въпроси. Аз имам удоволствието да ви представя становище по този доклад. Седем са точките, които според мен си струва да бъдат е, специално посочени. А инак, колкото и банално да звучи, ние ще поздравим е, докладчика, особено за последната глава е, картели и потребители включително и предложението за създаване на отдел за връзка с потребителите, факта, че се отбелязва вредата, щетата, която картелите нанасят на потребителите също заслужава да бъде подкрепена. На второ място се намеква, че е КОП-15 би могла да постигне и други резултати, а не това, което бе постигнато, естествено във връзка с конкуренцията. На трето място, аз бих предложил в следващия доклад на Комисията за конкуренцията да се включи специална глава на тема малките и средните предприятия и конкуренцията – Още повече, че това е един подходящ инструмент да се насочи вниманието към трудностите, които изпитват малките и средните предприятия по отношение на конкуренцията, така че на всяка цена можем да подкрепим едно такова е, предложение, за да окажем съответната помощ и на малките и средните предприятия. Освен това, би трябвало по един много така деликатен и внимателен начин да се е, призове комисията да разгледаме различните национални си схеми за подкрепа на, е, за подпомагане на автомобилната индустрия, както и е, отношенията между производители и преки доставчици и е, поддоставчици или междинни доставчици. Освен това, енергийният сектор също във връзка с конкуренцията е една актуална тема. Липсата на конкуренция всъщност обикновенно се критикува, защото тя затруднява е, развитието на една действителна конкуренция. В точка 6 се посочва, че националните разпоредби за обществени поръчки и различията евентуално нарушават конкуренцията. Социалните и екологични последствия би трябвало да се имат предвид, когато се говори за конкуренция, която, особено в сферата на търговете и възлагането на обществени поръчки. Това би трябвало да бъдат също важни критерии при възлагане на обществени поръчки. Липсата на конкуренция в телекомуникациите е на точка 7, на тази тема са посветени моите предложения тук, най-вече във връзка с провеждане на ново разследване в сектора. Освен това, настояваме органа на европейските регулатори на електронни съобщения да насърчава конкуренцията чрез уместен анализ на пазара. Аз съм разговарял с колежката Инфелт. Тя самата ми е, каза, че ще подкрепи едно подобно становище. Благодаря ви. Нека да дадем и думата на първи оратор, който пожела да вземе думата. Благодаря ви. Всъщност аз подкрепям казаното от колегата Копър. Мисля, че неговото становище е изчерпателно и разбираемо. Искам да му благодаря за сътрудничеството, защото нашето предложение беше включено в текста. Имам няколко забележки. Е, и е, смятам, че трябва да ги обсъдим за в бъдеще. Във връзка за конкуренцията за вътрешния енергиен пазар и сигурността на енергийните доставки, до, за момента нямаме същински общностен енергиен пазар, защото някои райони, като например Балтийския район, е удалечен от е, главните членове на Европейския съюз по отношение на енергийните доставки. И затова ние плащаме по-висока цена за енергия, отколкото останалата част на Европейския съюз тъй като предвид на инфраструктурата, ние не можем да гарантираме ефективност на вътрешния пазар. Затова трябва да включим предложение за собствено финансиране за проекти в областта на инфраструктурата, за да могат тези проекти да се прилагат на време и комисията може да докладва, че всичко е извършено в срокове. Е, колкото е, до технологиите без въглерод и емисиите, по които трябваше да се споразумеем, трябва да сме сигурни, е, че всяка трябва да се подкрепи чистия транспорт, който опазва околната среда. Аз подкрепям предложението на докладчика, че комисията трябва да види доколко правилата за обществените поръчки влияят на конкуренцията. Аз мисля, че те се отразяват, въпреки че има разлики между държавите членки по отношение на е, условията за отпускане на обществени поръчки. Комисията трябва да създаде унифицирани правила е, за обществените поръчки на европейско ниво и само при това положение може да сме сигурни, че конкуренцията е, ще бъде в полза на иновациите и съответно обществените поръчки се отдават при прозрачност. Благодаря. Благодаря. Господин Вебер има думата. Съвсем накратко бих искала да благодаря на колегата Бутикофър за седемте точки, които са залегнали в доклада му. Няма да ги коментирам. Смятам, че особено за, за, за мен от основно значение е шестата точка, която включва в търговете и договорите норми и критерии които нямат търговски характер, а по-скоро социални и екологически последици и които ще дадат нова динамика на конкуренцията и може би ще променят естеството на конкуренцията в целия доклад. Е, кът... Доклада звучи като химн за конкуренцията и това малко не ми се, не ми се харесва, не ми, ми пречи, защото верно, че конкуренцията е нещо полезно, дори може би не винаги. Но правил съм изследвания за моята страна, за Франция. И понякога и от това, и за това изследване пролича, че понякога, когато има а, прекалено желание за конкуренция или прекалено напани за конкуренция, е, по, по някакъв начин се пречи на развитието на европейските е, предприятия. Добре е да се бориме срещу картелите, срещу многонационалните компании. Е, направихме го в областта на телекомуникациите и трябва да продължим, но също времено трябва цел, целта ни да бъде да е, разширим и е, укрепим потенциала на европейските предприятия. Това е. Да. Thank you very much. Uh, yes, I... Благодаря ви. Бихме искали да, да благодарим на докладчика за становището, което е изчерпателно и засяга онези елементи, които ще ни помогнат да изработиме доклад. Отбелязваме, че има становището се набляга на малките и средни предприятия и за бъдеще ще има допълнително допълнително, допълнителни искания за информация. Виждате, че е, ние имаме по-особено, по-специфично отношение към малките и средни предприятия. Това ще бъде отбелязано в следващия доклад. Що се отнася до различните елементи които и проблеми, които бяха обект на обсъждане, тук ще ги вземем предвид и е, ще се опитам да отговоря на всички запитвания и загрижености в следващия доклад. Благодаря ви. Но кът... Благодаря, господин Бютикафер. Още веднъж, да. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Ще констатирам след това, което чух от господин Вебер, че не съм очаквал да бъда критикуван за това, че едва ли не съм изпял химн за конкуренцията. А, може би вие ще а, е, докладвате за това във вашата страна. В никакъв случай не съм на мнение, че трябва, така да се каже, да а, е, провъзгласим конкуренцията за свещена крава. Не. А, но конкуренцията се нуждае от е, е, правна рамка. Е, пазара също се нуждае от определен ред. Без да има някакви правила и ред, нещата не могат да функционират. Но естествено, че трябва да обръщаме внимание на реда, който е характерен за даден пазар и евентуално да се опитваме да го подобряваме. В случаите, в които установяваме, че нещо пречи на развитието, на правилното, развитието, е, правилното развитие на пазара, бихме могли да въведем някакви нови разпоредби и правила. И така, през е, февруари е, ще имаме възможност да приключим с внасенето на измененията. А сега нека да разгледаме темата биологични отпадъци в Европейския съюз. Чарлз Чичестър е нашия експерт по тази тема. Има думата. Благодаря ви. Е, моя колега, моя, моя всъщност бивш, моята бивша колежка Кутиерес. Ние бяхме от друга група. Тя ме помоли да си взема местото и тя обеща да бъде бърз. Да, може би просто ще си разменим местата. Да, добре. Ако сте съгласни, тогава първо да разгледаме Европеана. Следващи стъпки. Е, колегата Енчио има думата. Моля. Благодаря ви, господин председател. Е, като е, докладчик от комисията ИТРЕ по доклада Европяна ще ви запозная с, е, моите заключения от анализа на проекта и предложенията ми към комисията. Искам да внеса едно уточнение преди да започна не, не гледайте доклада, който ви беше раздаден, защото има разлики при превода. Сега а, искам да ви кажа, че формата на сайта, както и самия проект, трябва да се подобрят. Проектът е Европяна трябва да бъде база данни с достъп онлайн, а не като портал. Е, защото е, в настоящия му вид като портал е, само улеснява реклама за произведения, които се намират в базата данни на библиотеки и на книжарници и достъп до съдържанието там е платен. Този проект се заплаща с обществени средства и неговата цел е достъп до европейската култура. Така че ние не можем да дадем гаранции за това, че всички произведения ще бъдат винаги на разположение, а също така и достъп е, до произведения, които вече, чието тираж вече е изчерпан, Та не можем да гарантираме, че достъпът ще бъде безплатен. При положение, че дигиталното съдържание е в частен сървър, е, съответно е, това си е собственост на автора и автора може да поиска компенсации за достъпа до това произведение. На второ място трябва да има група за управление на проекта Европиана. За целта е необходима агенция или е, комитет, който да се ръководи от комисията. А освен това, трябва да има и стандартен, сигурен метод за компенсиране на авторските права за произведенията, които, за които авторските права са защитени. Колкото до работата, която е необходима за дигитализиране на съдържанието на произведения, за да влезат те в проекта Европяна, е, работата е много по-голяма и търговски интерес на библиотеката онлайн е, трябва да се постигне. Всъщност не това се цели. Цели се гражданите да имат е, достъп до тези произведения. Този проект трябва да бъде в услуга на гражданите. Защото чрез такъв проект хората по-добре се запознават с, с отговорността и за това е, това е гаранция за успеха. Ние трябва да организираме източниците на дигитална информация и съответните ресурси и единствения компетентен орган в Европейския съюз, е, който може да осигури единно управление това е Европейската комисия. Европейската комисия трябва да каже как ще управлява проекта. За целта обаче трябва да направи проучване за възможността от създаване или определене на Европейска агенция или национални агенции, които да управляват е, дигитализирането, да са сигурни в спазването на авторските права и да осигурят съответното заплащане на авторите законният депозит на произведения съобразно националното законодателство, с изключение на Холандия, са длъжни да запазят копие от всички изпратени произведения. А, така че е, трябва да се изпрати задължително цифрово копие на произведението, както това става при е, произведение на хартиен носител. По този начин информацията ще може да циркулира по-бързо и по-ефтино. Ще има е, нови данни, които ще бъдат на разположение на гражданите. И дигиталното изпращане към проекта Европяна трябва да става само от този, който е, е, държи правата и при условия, които са приемливи за него. Е, културната информация или педагогическата информация трябва да бъдат безплатни за студентите и научните работници. По този начин се подобрява стандарта на тези социални категории. Те трябва да е, имат привилегирован достъп до е, тази база данни. Достъпа трябва да се ръководи от агенцията, която комисията ще определи и евентуално решение би било да е, се е, дадат на тези социални категории специални сметки в интернет, за да имат е, достъп до визуализиране на съдържанието, но не и до неговото съхранение. И младите хора трябва да бъдат насочени към култура и образование, защото това е единствения начин да се предадат културните ценности Друг проблем, с който се сблъскваме е, че няма е, законова рамка, по силата на която е, библиотеките могат да използват е, произведения за е, дигитализиране на техния фонд. Те трябва да се обърнат е, към други институции възоснова на някои договори за сътрудничество, за да се осигури дигитализация на съдържанието. И днес не се знае кой точно е собственик на авторските права. Библиотеките страдат от това и самия процес страда. Е, персонала на библиотеката най-добре умее да управлява тази операция, особено при стари, ценни произведения, където е необходима и техническа експертиза. В момента проекта Европиана е на стадии бета гражданите на Европейския съюз не го познават. Когато стане напълно оперативен, трябва да стане обществено достояние, да има рекламни кампании, защото обществената услуга трябва да се използва и ако носи полза на гражданите. Ако гражданите продължат да използват Coral Books, защото това им е по-познато, нашия проект ще бъде излишен и е, ще бъде просто едно разхищение на средства. Европеяна ще има добавена е, стойност, само ако се средоточи цялата европейска култура. Благодаря ви и ще слушам вашите мнения с интерес. Благодаря ви, госпожа Готиас Готерес. Благодаря. При последното испанско председателство говорихме вече по тази тема. Тогава бях член на Комисията по култура. И в крайна сметка стигнахме до извода, че става дума за а, въпрос от сферата на субсидиарността. Но Европейския съюз не винаги е много интелигентен, да ви кажа. Понякога прави точно това, което не бива, а понякога пропуска да направи това, което на всяка цена трябва да направи. И е, аз мисля, че проектът е добър, но е, отчасти концепцията не е съвсем въпред. И колегата е открил местата, където наистина е, нещо не е вред. Необходими са консултации най-вече с оглед на достъпа до всички европейски библиотеки. Необходима е много качествена, много добра координация, така че държавите членки на Европейския съюз да могат да подават информацията към базата данни. Аз съм била министър на автономна област и зная, че няма смисъл да се създават нови структури, нови инстанции. Хубаво е просто да имате едно централно звено, така че там да се съсредоточат нещата. Независимо от това дали става дума за частна или обществена институция или организация. Ето това все още не е съвсем ясно и за това има големи трудности. В областта на научните изследвания се е, плащат доста солидни суми, за да се съберат е, е съответните публикации, но е, какво става? Дори и авторите на публикациите трябва да плащат, за да прочитат всичко, което е, е свързано и с тяхната публикация. Така че и при Евроепеана се сблъскваме с подобни проблеми. Библиотеката със сигурност е, е много е, съществен проект, но е, ще бъде много трудно да преодолеем трудностите, така че тя да започне да работи истински. Моят опит показва, че всеки дърпа към себе си, всеки се ръководи единствено от собствените си виждания и затова е трудно да се използва е, принципа на каталога, но би трябвало да използваме е, формата PDF. TIFF и GPC обикновено се използват като формати, но при всички положения би трябвало да се е, обединим около един е, интернет език и всеки, който смята, че може да въведе съответната информация, да може да я въведе, естествено при определени правила и спазвайки определени процедури и технологии. Необходимо е наистина да има е, една служба или един орган, но съвсем честно ще кажа на е, колегата, винаги сме имали проблеми и тези проблеми няма толкова лесно да се отстранят. И във Франция, и в Германия се знае това и се правят много усилия, както и навсякъде в Европа, да се лансира идеята за субсидиарност, да я направим по-привлекателна, така че тези библиографски справки, публикациите, е хубаво да станат достояние на хората, но има млади хора, които наистина непрекъснато са пред компютрите и са в интернет, но ние трябва да им предложим и интересно четиво, интересна информация, полезна информация. Така че Европеана би трябвало да насочи усилията си към това да засили е, този централен орган и да се използва един общ език, да се потърси съвместимост, е, колкото е възможно по-малко така, задължителни е, указания и разпоредби, които затрудняват, но всеки да може да се идентифицира по някакъв начин с Европеана и да намери това, което търси и което иска да прочете. Мисля, че няма нужда повече да говорим. Колегата Бюти Кафер. Благодаря, господин председател. Благодаря много на автора на становището, колегата Енчио е, е изложил мисли, които мога да подкрепя. Смятам, че два от акцентите са важни. На първо място става дума за безплатния свободния достъп и още нещо, върху което колегата поставя акцента, а именно ние е, да рекламираме, да пропагандираме Европеана, е, да направим всичко възможно тя да стане колкото е възможно по-популярна и да се постараем наистина да стане реалност, така че да се използва отколкото е възможно повече граждани. Една от трудностите се свежда до това, че държавите членки е, е с различна интензивност участват е, в Европеана, предимно Франция и Германия. А става дума за проект, който би трябвало да е, опази културното многообразие на Европа и затова си струва всички държави членки да участват в проекта. Освен това има редица правни проблеми, които са свързани най-вече с авторските права. Ние не бихме искали през 20 21 век е, да разкриваме нова черна дупка, но е, ще бъде много трудно, естествено, да в, в някои случаи да се справим именно с този проблем, е, свързан с е, закрилата на авторските права. И на трето място устойчиво финансиране. Това ще бъде огромен проблем, но това е много важен елемент. Благодаря още веднъж. Благодаря ви да дадем думата на комисията. Госпожа Зели или господин Фоман? Благодаря ви, господин председател. Европиана е резултат от невиждано до сега сътрудничество между държавите членки. В момента Европеяна е прототип все още, но, все, но вече дава пряк достъп до 6 милиона цифрови издания, включително и а, е, карти, снимки, аудиовизуални материали, а, е, фотограметрични снимки, книги. Целта е през 2010 е, година да имаме една вече усъвременена версия, що се отнася до проекто становището, което обсъждате тук. Бих искал първо да благодаря на докладчика за това проекто становище. Предложенията, които са залегнали в него, покриват много широк кръг въпроси, включително и хармонизация на дигитализацията на е, цифровото изражение в е, различните държави членки и как да се организира цялата европеяна. В крайна сметка, оцифряването трябва да се направи на европейско равнище, на общо европейско равнище е, равнище. И е, въпросът, който се позна, поставя е как Европеана да стане достъпна на всички европейски е, граждани. Сега, както казах, за сега все още Европеана е проект, който е на стадии прототип. Бих искал също така обаче да кажа няколко думи за начина по който организирана програмата. Структурата е децентрализирана и цел, целта е, е този проект да помогне образуването и на създаването на синергии между различните държави членки, за да има по-добро сътрудничество между културните институти и заведения. Много от решенията все още не са влезли в сила, включително и е, заключенията на, на, на съвета и резолюцията на парламента по този повод. Що се отнася до свободния достъп? За, за сега евро, до Европеана имат достъп милиони хора. Разбира се, обаче, по-широкото отваряне на програмата е малко трудно, тъй като трябва да се съчетаят различни модели, предвид различните права и носителите на, на права. Но в момента, примерно, има достъп от и линкове, които свършват Европеана с съответни творби, които са на други сайтове. Що се отнася до а, интелектуалните права, авторските права, а, а, целта е всичките права да бъдат обединени в един общ централизиран на в един общ централизиран проект, който да дава еднакъв достъп на всички. Благодаря ви скъпи Знаете, че тук се предвижда една по-специална процедура, така че ще трябва да приключим точно в срок 4 февруари. Крайният срок за измененията е 1 е февруари в 12 часа и на практика следващата седмица ние ще продължим дискусията и ще гласуваме. А сега вече преминаваме наистина към биоотпадъците. Чарлз Чичестър за наш късмет е докладчик по тази тема. Давам му думата. Благодаря ви, господин председател. А, сега отпадъците е, зелена книга от комисията. Тя е, е, е издадена доста, преди доста време, 2008 година. И е, защото там има определение за отпадъците, битови отпадъци, отпадъци от ресторанти, от е, търговия на дребно, изобщо е, всичко, което е свързано и с преработка на храни. В е, този смисъл, например, горските отпадъци не се включват в биоотпадъците. Изобщо Общата сума на биоотпадъците е в Европейския съюз е 76,5 е, до 102 е, милиона е, повече. Всъщност и основните източници са два зелени отпадъци от градини и така нататък, а от друга страна имаме битови отпадъци. Имаме различни национални политики, е, които са свързани с управлението на биоотпадъците и е, е, има определени методи за обработка, разделно събиране е, и нещо, с което ние напоследък се запознахме в къщи, където трябва да е, си сортираме отпадъците в различни кофи и трябва да сме сигурни, че всеки си слага правилния отпадък в съответната кофа. А, освен това, имаме и наторяване. Много хора знаят за това. А освен това имаме изгаряне на отпадъци. Някои от нас смятат, че това е нещо хубаво, защото при него се освобождава енергия. А освен това имаме и биологична обработка на отпадъците която е, включва компостиране на отпадъците. Някои от нас е, знаят, е, че в провинцията битовите отпадъци могат да бъдат вклю... сложени в кофи и да се остави те да се, отпа... да се разпаднат и в последствие да станат тор, просто да послужат за наторяване на почвата или всички тези отпадъци се слагат в контейнер и е, с някакви чудотворни химически процеси е, всъщност те се превръщат в някакъв газ. Е, това също може да бъде доста полезно, защото се произвежда енергия. Отделя се енергия при този разпад. Така, връщам се е, към разликите към държавите членки и управлението на отпадъците. Има три основни подхода. Е, изгаряне на отпадъците. Е, някои страни е, всъщност е, е, използват подземни сметища. А, освен това, има други средства при разделно отпадане на отпадъците и тяхното рециклиране има дълга листа в такава категория и съответно страни, които използват подземни сметища. Нито една държава членка не е спомената в списъка, но аз мисля, че много държави го правят така всъщност трябва да вървим напред и да се търсят някакви нови начини за обработка на тези отпадъци. Всъщност аспекта, който е най-важен за Комисията по околна среда, е, винаги е хубаво да споделим възгледи с Комисията по околна среда. И за нас от специфичен интерес е, е, е улавянето на енергията, която се отделя при различната обработка на отпадъците. И това е отразено и в нашето становище. Е, Европейската агенция по околна среда е, изготви е, доклад и там се казва, че потенциала от твърди градски битови отпадъци е 200 милиона годишно, т.е. около 7% от обновяемите източници. Т.е. това е значителен източник на енергия нещо, което трябва да се насърчава, защото това е, е много е, полезен е, начин да се... С един куршум два заека. И комисията приключва своята зелена книга с въпроси, задават въпроси на хората по различни аспекти, обаче поне е, доколкото аз мога да ви кажа, има един въпрос, с който ние трябва да се справим. Е, това е използването на енергията и мисля, че е, точно по този въпрос е средоточено нашето становище. И сега се обръщам към моите колеги и ги приканвам да се присъединят към тази дискусия. Аз а, е, започвам да изготвям проектостановище, но все още има време съобразно графика, който виждам. А, е, така че имаме време за да получа а, е, предложенията на колегите, стига те да, се, да бъдат полезни за обработката на отпадъците. Herzlichen Dank. Als erstes hat die Kollegin das Wort. Колегата Олд има думата. Благодаря ви. Ще, ще бъда и добронамерена и възпитана. Не само към а, отпадъците. Благодаря. Мисля, че сега за сега ще подкрепа казаното от вас. Да, наистина, енергията от отпадъците е нещо, на което трябва да обърнем по-специално внимание виждам, че в документа на комисията се обръща доста голямо внимание на това, на превръщането на отпадъците в биогаз, като това може да бъде просто едно, една, един такъв независим източник на енергия и който с малко повече преработка би могло да бъде включено в цялата е, верига на е, доставка на газ, на газоподаване. Вие споменахте и някои е, технологии, които в момента пред претърпяват голямо развитие. Има, разбира, и те, разбира се, ще дадат възможност а, отпадъците да бъдат преработени и използвани за енергия В директивата за енергията включих, включихме и нови а, точки, елементи, които да обхващат а, и а, а, бъдещите възобновяеми енергии, които а, про, произхождат от отпадъци. А, има и други процеси на преработка, които водат не, които, за които, целта, кои, след които не се получава биогаз, а етанол. Е, ние, а, За да сега е, описана е само анаеробна, анаеробна технология за превръщане на отпадъците в е, биогориво, а не и за етанол, но това би трябвало да, да залегне както във, вашето, във вашия документ, така и в казаното по нататък от а, е, комисията. Благодаря на докладчика за обширното изказване, което обхваща така цялата тема. А, обаче, ако погледнем на какви са нашите правомощия, то а, изпол, използването на отпадъци не само за производство на енергия, но и за а, суровини също биха могли да бъдат а, включени и спадат в правомощията на нашата комисия. А, но има, има проблеми в много страни. В моята страна, включително в Словения, хората някак се от, отнасят неохотно към, а, стру, към структурите и съоръженията, които са изградени за преработка на отпадъци в техния регион. Така че, ние не трябва да да, да, да наблягаме на, на, на, един, на една опция, на един вариант или на друг. Ние просто трябва да обясниме, че няма един единствен вариант, че има най-различни варианти, един, един от които е изгарянето и нашата комисия е комисията, която трябва много ясно да определи тези неща. Още веднъж обаче трябва да да подчертаем, че са необходими а, устойчиви критерии за създаване на биомаса и чак, и чак тогава, когато подобни критерии бъдат създадени, трябва да се е, зададат съответните параметри. Трябва обаче да внимаваме. Целта, доколкото разбирам, на тази зелена книга е да се е, отговори на въпроса. Необходими ли са мерки на равнище Европейска общност и кои технологии да се използват? Разбира се, е, избраната технология ще зависи много от е, спецификите на отделните региони и ние трябва да видим какви са отделните специфики и къде трябва да спазваме принципа на субсидиарност. Благодаря ви за изказването. Колегата има думата. Благодаря, господин председател. Ще се присъединя към изказалите се. Аз съм инженер-химик. Работил съм близо 30 години в областта на биохимическите е, технологии, процеси. Е, колегата Честер е прав, защото ако желаем да ни възприемат сериозно, тогава би трябвало да е, се ориентираме към тези форми на третиране на отпадъците, които ще водят до производството на биогаз не би трябвало да говорим за биоетанол. Биогаз, биометан, ето това са наистина целите, които би трябвало да преследваме. И естествено и механичното третиране на отпадъците за рециклиране седиментацията с подходящи технологии, но когато става дума за технологии, при които се произвежда биогаз, това ще ни помогне, да кажем, да доставим енергия за едно малко селище или за квартал. Техничка верка е компания в Швеция, която много точно е описала процесите, е, технологиите, методите. Ето това са нещата, върху които би трябвало да се концентрираме. Дали комисията би желала да е, добави нещо? Не. А тогава да дадем думата на господин Чичестър. Да, ако не възразявате, първо искам да благодаря на колегите за изказванията и да кажа, е, в някаква степен аз изпреварих е, това, което щеше да се каже, за това да не се изключват технологии защото смятам, че е много важно е, всякакви варианти да бъдат отворени и да насърчаваме е, всъщност разнообразието, защото това е тайната на сигурността на доставките. Е, и освен това се въвежда елемент на конкуренция. Затова аз бях предвидил е, да е, включа параграф, за да може да се наблегне на необходимостта да останат открити всякакви технологични възможности за управление на биоотпадъците, за да може да се насърчат иновациите и създаването на работни места в тази област. И това всъщност изпревари това, което моите колеги казаха. Е по разнообразието. Аз съм съгласен с това, което беше казано за устойчиви критерии, но е, искам да направя, е, че е, в превода чух биомаса, но всъщност ние говорим за биоотпадъци, а не за биомаса. Е, биоотпадъците са различни от биомасата. Е, защото биомасата се създава преднамерено, за да може е, после от нея да се произведе енергия или някакво горило. Докато отпадъка е отпадъка, е, резултат от някакъв друг процес. Е, с интерес ще чуя нещо за нови технологии, за по-различни технологии. Е, и е, това съответно ще бъде отразено в проектостановището следващия път. И се надяваме при процеса ние самите да не произведем много отпадъци. Благодаря. Следващата точка е свързана с е, упражняване на правата върху интелектуалната собственост е, в рамките на вътрешния пазар. Докладчик е Пауло Рубих, който днес не е тук, но той е изпратил заместник. Пауло Рубих го няма. Ще се опитам да го заместа. Е, не, не бих могла да го замесла 100%, защото не мога да израза неговите коментари, но при всички случаи е, бъдете сигурни, че ще му предам това, което вие казвате а, ще прочета това, което той ми е дал. Той би искал да а, препоръча на Комисията по юридически въпроси да включи включването на разрешенията, второ като да се включат разрешителни на един език, като а, има преводи, които се базират на оригинала и при а, разпространението да, да разрешителните да бъдат и на оригиналния език, и на езика на превода. Да се запази, да се да се запазат авторските права, като съще... като същевременно се предвидат възможности да има различни видове разрешителни е, в духа на прозрачността. Е, да, се, да се вземат мерки, са да се избегнат. Е, госпожо, е, просто. Много ви моля, малко по-бавничко заради преводачите. Да. I will start again with the point number five. To consider effect да се предвидат ефективни санкции при нарушаване на авторските права и да се, из, да се избегнат а, не, не, не, не спазването, не зачитането на авторските права. Следващото да се използват изцяло съществуващите санкции, които е, се основават на е, конкурентното право и на фирменото право. Да се защитават авторските права и да се запазват правата на малките и средни предприятия, да се създаде една обсерватория обсерватория за наблюдение и надзор на пиратството, в, което, в която да се съхраняват, да се създадат и съхраняват еднакви критерии за оценка на борбата срещу фалшификатите и пиратството. Благодаря ви. Никой не, не е пожелал да вземе думата, дори и докладчиците в сянка не се виждат, не са в залата. Най-вероятно и комисията не желая да вземе думата. И по този начин приключваме с тази точка от дневния ред. 31 точка да, и е, тук колегата, който е докладчик по становището, обаче не присъства, така че ще отложим разглеждането на тази точка. По точка разни няма поступили искания, така че следващото заседание е на, в началото на феврари. Не, не, извинете, няма да закривам заседанието. Колегата Чичестър има важна, важно съобщение. Благодаря, господин председател. Не мога да пропусна този метод е, без е, да ви поздравя за това, че е, предсрочно изчерпахте дневния ред и ви пожелавам един прекрасен уикенд.